Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf und haben noch einen verbleibenden Tagesordnungspunkt. И така, колеги, продължаваме нашата работа. Това е точка 11. Специален доклад на Сметната палата към темата Гърция намеса на комисията в финансовата криза на Гърция. Имаме представител на Сметната палата, господин Могоруца, Нашият докладчик е господин Такола. Господин Могоруца имате думата. Е, dear Madam Chair, Uh, Уважаеми дами и господа, госпожо председател, искам да благодаря на комисията за поканата и да представя специалния доклад на Сметната палата за намесата на Гърция в, за намесата на комисията в гръцката криза. Този доклад е част от серия одити, проведен от Сметната палата по темата финансово-економическо управление. Става дума за финансовите програми за Ирландия, Португалия, Латвия, Унгария и Румъния. Освен това, публикувахме и доклад за техническата помощ за Гърция. Програмите които вече действат от 8 години в Гърция и трябва да установят устойчива економическа и финансова ситуация в Гърция и да възстановят капацитета на страната да се финансира на финансовите пазари. Нашият одит оцени и анализира управлението на комисията на тези про- про- програми ние се съсредоточихме върху следното. Дали комисията е имала съответните инструменти за управление на програмите, дали политическите условия са били е, тези, които е трябвало да бъдат, за да се прилагат програмите, дали програмите са постигнали своите цели, Третата програма все още върви. Ние се съсредоточихме върху нейната структура главно. В момента трябва да кажа, че не, не оценихме действията на Международния валутен фонд и на механизма за стабилност не оценихме и действията на гръцките власти. Що се отнася до Европейската централна банка, ние искахме да оценим ефект, ефект, ефективността на управлението на банката в програмите. Документацията, която получихме от банката, не беше достатъчна за да извършим нашия одит, тъй като Европейската Централна банка постави под въпрос нашия мандат да оценим ролята й в програмата за Гърция. Поради тази причина обхвата на нашия опит е ограничен. Уважаеми дами и господа, искам да ви обърна внимание тук към част едно на доклада, където ние правим наблюдение за това как комисията е ръководила програмите. Има някои предварителни е, тези за макроекономическите модели, които се оказват неоправдани. Получихме документи от визитите, от посещенията, които са доста добре аргументирани и подплатени със съответните подкрепящи документи. Не получихме такива документи от банката. Искам да ви напомня, че ситуацията е подобна с доклада, който публикувахме миналата година за единия надзорен механизъм, където банката ни даде много ограничена информация. Сега ще ви дам преглед на основните заключения в доклада. Най-напред, първата програма беше структурирана и, и изработена в една много спешна ситуация и управлението на трите програми е, бе отцветено от политически и економически неясноти. Комисията трябваше да установи процедурите. В началото някои от условията бяха много неясни, но ние оценяваме, че дизайна на програмата се подобри с времето. Условията не бяха такива, че да се формулира една широка стратегия за растеж за Гърция. По отношение на макроекономическите изходни позиции, ние смятаме, че те са вътрешно последователни и осъвременени, но лошо аргументирани и не бяха тествани предварително. Такива, такива проекции недооцениха економическата криза в Гърция, както това сториха и много други международни организации. Смятаме обаче, че комисията демонстрира солидна база за мониторинг. Имаше сътрудничество с гръцките власти. Имаше прозрачност и отговорност от страна на партньорите. Както знаете, програмите включваха структурни реформи в много области, обхващайки почти всички функции на гръцката държава. Като оценявахме приложението на тези реформи, ние се съсредоточихме върху четири области – данъчно облагане, публична администрация, трудов пазар и финансовия сектор. В част 2 на доклада вие може да намерите нашите наблюдения за тези политически области. В последния раздел на доклада ние се съсредоточаваме върху специфичните цели на програмите и установихме, че те са постигнати в ограничена степен, отчасти поради политическата и економическа нестабилност в страната. Най-напред тези програми поощряват реформите и, и поощря, поощриха реформите и избегнаха фалирането на Гърция. Въпреки това, проблем и предизвикателство е страната да се финансира на пазарите. Програмите целят финансова консолидация и краткосрочна финансова стабилност. Финансовият сектор, бе реструктуриран, но цената за това бе много висока. Нашите пребореки. Ние Излизаме с 11 препоръки към комисията за подобряване на пътищи такива програми. Най-вече ние се съсредоточаваме върху следното. Комисията трябва да подобри общата процедура за програмите, включително да се оточни ролята на отделните партньори. Трябва да се приоритизират условията. Тези условия трябва да са включени в една по-обща стратегия за страната, като се вземе предвид административния капацитет на държавата членка. Освен това, комисията трябва да помисли за пропуските, да ги избегне при економическите си изчисления. Ние смятаме, че програмите трябва да бъдат оценявани поне когато те приключат и накрая ние препоръчваме комисията сега да анализира съответната рамка за подкрепа и надзор за предишния отчетен период и да вземе предвид финансовите нужди на страната. Благодаря ви. Сега с удоволствие ще отговоря на въпросите ви, ако има такива. Благодаря. Аз е, прочетох доклада и имам повече от един въпрос. Господин Такола е нашия докладчик. Имате думата, моля. Thank you. Thank you, Chair. I would like to thank the uh, ECA for this report, which indeed needs благодаря много за този доклад, е, който заслужава да му бъде обърнато специално внимание. Трябва да се обмисли в подробности, за да имаме яснота за ситуацията. Може би не се налага да подчертавам, че повечето проблеми вече са посочени в доклада. Финансовата помощ за Гърция не беше предоставена само от Европейската комисия, а също и от Европейската централна банка. Комисията беше по-скоро отговорен за управлението на програмите за финансиране. Докладите са свързани I think this competence matter с компетенциите. Това е нов дебат, който е добре да бъде разрешен. Жалко е, че Европейската сметна палата не е имала достъп до пълната информация. Може ли е, сметната палата да ни даде малко повече данни по въпроса? Друг важен въпрос е политическата ситуация в Гърция по време на приложението на програмите за финансиране. Това е подробност, която не може да бъде изпусната, защото се отразява на цялостното приложение на програмите които са свързани с реформите, планирани в различните отрасли на политиката. В доклада, в първата графика, се съпостяват гръцките облигации с, различни, с различните програми Настоящите фактори ни дават надежда да мислим, че нещата ще се развият в по-положителна посока. Един от въпросите е каква е обосновката за времето, в което е публикуван доклад, защо сметната палата а, посвети толкова дълго време. Докладът е е, изготвен на средата на процеса, но въпреки че третата програма продължава да тече. И след това е, изготвянето на доклада отне 3 години. А и по настоящата програма как вървят нещата? Има ли проблеми? Добре е да има и представител на Гърция, който да коментира темата. Тяхното участие в успеха на реформите е важно. Тялостният проблем тук е свързан с липсата на прозрачност. Трябва програмите да се управляват прозрачно. Надяваме се, че настоящата програма е последната такава програма, но ако се наложи допълнителна, според мен прозрачно също е един от основните елементи. Това е от мен. Благодаря. Може би комисията е добре да вземе думата за отговор. След това Сметната палата и след това който друг иска думата, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Комисията приветства специалния доклад на Европейската сметна палата, който покрива първите две програми за стабилизиране и подкрепа. А що се отнесе до третата програма, се включва само предварителния план за нея. Както винаги, комисията е, а, а, приема затворени обяти и конструктивни анализ на своята дейност и е готова да вземе предвид всички препоръки, които са свързани с подобряването на програмите за финансова помощ. По тази причина комисията приема всички препоръки на Сметната палата и ще ги приложи до края на 2018 година. Всъщност, на практика много от тези препоръки вече са приложени в настоящата програма за стабилизиране и подкрепа. И по тази причина комисията вече е предоставила и съответната информация в отговора на въпросите повдигнати в приложението, с което отговарям и на въпроса на докладчика. Ще дам два примера за приложението на тези препоръки. Първо препоръка номер 2, в която се казва, че комисията трябва по-добре да приоритизира условията и конкретните мерки, които са спешно необходими за справяне с дисбалансите, които са необходими, които са важни за постигнат на целите на програмата. Преди гръцките власти да приемат каквито да било условия и да подпишат меморандума за разбирателство, всяко едно от тези условия се обсъжда в подробности и се договаря с властите и от техническа страна, и от а, гледна точка на политическото измерение на условието. Целта е да се гарантира е, много добро разбиране на предвидните реформи. Някои от условията първоначално са формулирани малко по-общо, но се задават и ясни е, конкретни е, крайни цели. Междувременно се повди... изготвят допълнителни насоки за средствата и стъпките за изпълнението им. В настоящата програма сме въвели концепцията ключови цели, за да може да има още по-голяма яснота, т.е. Мерки, да са уточнени мерките, които са крайно необходими. Това е част от приоритизирането. И така успяваме да включим някои от извлечените полки и да приложим препоръките. След това препоръка 8. Комисията трябва да бъде да проявява по-голяма систематичност при оценката на способността на съответната държава членка да приложи съответните технически реформи и доколко има нужда от техническа помощ. Ние не само, че оценяваме тази способност, но също така предвиждаме сериозни условия, усилия за подпомагане за да можем да се справим с недостига в, по отношение на административния капацитет. Пример за това е работна група за Гърция. И се предвижда и техническа помощ. Подкрепата за някои реформи, включени в програмата, изрично е включена в меморандума за разбирателство. В рамките на 3 месеца след започването на програмата, комисията се договори с гръцките власти по план за техническо сътрудничество в подкрепа на тези структурни реформи. Службата за подкрепа за, за структурни реформи ем, на комисията, в която работят 160 души, предоставя помощ на държавите членки и по-конкретно на гръцките власти в почти всички области на реформи, свързани с програмата за стабилизиране. Както вече беше казано, трябва да се подчертаят крайните цели на, на тези програми за финансова помощ, именно финансова стабилност и възстановяване на пазара това, този тип програми за подпомагане се създават в момента и на тежки кризи. Това беше особено вярно за Гърция. Също времено е изключително важно систематично да се вземат предвид економическия и политическия контекст на всички програми за финансова помощ, в които се предприемат мерки за политиката. Важно е да се помни в какъв ред са възникнали събитията. В заключение, нека да прочета нещо от заключението на Сметната палата. Програмите, предоставени на Гърция след финансовата криза, предоставиха краткосрочна финансова стабилност, с която се създадоха условия за напредване на реформите. Благодаря много. Говори, готова съм да отговоря на въпросите ви. Muchas gracias, señora presidenta. Благодаря, госпожо председател. Докладчикът повдигна много важни въпроси. Датата на публикуване на доклада е първия. Както и неговата дължина. Не бе лесен този доклад. Имаме цел – Комисията се занимава с втората програма, тя така и не приключи. Затова изготвянето на третата е включено в нашия доклад. Публикувани са подобни доклади. Силно си спомняте нашия доклад за програмите за Ирландия, за Португалия. Румъния. И това бе особено важно и за програмата за Гърция. Подготовката тук най повече време. Междувременно има доста полки, които са извлечени от гръцката програма. Като, например, специалния доклад за Гърция – и техническата помощ, предложена на Гърция. Там имаше разни препоръки за изготвянето на доклади за техническото подпомагане за бъдеще. Датата на публикуване на доклада наистина може би не е подходяща, извинявам се. И затова излезе такива препоръки на комисията – за нови програми в бъдеще. Това също трябва да се взема предвид. Те вече се използват процеса на мониторинг на програмите, които текат. Централната банка. Доклада е ясно обяснено, че комисията заедно с други институции предвижда техническо подпомагане на една програма, която е свързана с гръцките власти, които трябва да прилагат докладите, а, извинете, промените. Нашата оценка е на комисията и механизма за стабилност. Нямаме правомощия, като тези на съда, нито пък компетентности върху механизма. Що се отнася до Централната банка, имаме ограничени правомощия. Това са ограничени правомощия, свързани с оперативната съвместимост на Европейската Централна банка. Независимо от това, това означава, че не можем да изпълняваме задълженията си. Не за първи път сме изправени пред проблеми от този тип. Доклада по единния надзорен механизъм също повдига различни въпроси. И сега със Сметната палата разглеждаме как да процедираме в бъдеще връзките си с Централната банка и как да деблокираме положението. Как можем да защитим правата си на одит, тъй като това е едно задължение, което имаме по договорите. То е част от оповестената на обществеността информация и всеки трябва да може да има мнение за оперативната ефективност на работата на Централната банка. Гръцките органи не са част от аудитираните от нас институции. Политическата нестабилност обаче оказа огромно въздействие върху спазването на целите Втората програма не приключи, тъй като ще трудни решения, които трябва да се вземат. И това е записано в доклада ни. Сега, когато говорим а, за обхвата на доклада, благодаря на Европейската комисия за сътрудничеството, което ни предостави. Имахме прозрачност, отчетност за управлението на много сложни планове. Имахме достъп до вътрешни процедури, начини на изчисление, извършвани, изчисления, извършвани от Европейската комисия. И знаем, че комисията се е налагало да работи под голям натиск, имайки предвид тази програма. Но намерихме начин да си сътрудничим. погледа ни към вътрешните процедури на банката не бе цялостен и пълен. Не можахме да завършим разглеждането на всички документи. Що се отнася до сътрудничеството между страните, които допринесоха за програмата, повтаряме същата препоръка, която направихме вече при предишни свои доклади. В бъдеще ще се опитаме да формализираме това, и да имаме ясно разпределение на отговорностите и ролите, така щото да има прозрачност и подотчетност на сътрудничество между МВФ, Европейската комисия, Централната банка и това сътрудничество е ефикасно. Това трябва да отбележа в момента. Благодаря. Пет колеги и членове на комисията искат да се изкажат и три, трима колеги, които не са членове на комисията. Ще дам на всички думата, но трябва да приключим във всички случаи два, в два и половина. Господин Штеховски. Вие знаете, аз се съобразявам с всичко, но Имам само две минути на разположение. Не мога да се включа, но ще се опитам. Сега, по отношение на Гърция, трябва да се каже, че много от програмите трябва за тях да се мисли кога бяха създадени в каква ситуация. Това е важно при оценката. Освен това, важно е да, ви, да оценим до каква степен тези програми успяха да подобрят състоянието на Гърция то драматично и дългосрочно. Имаше промени в Гърция, политически про, промени, и структурните реформи не можаха да бъдат приложени напълно. При такива промени ясно е, че програмите не могат да, се, да задействат. Така че структурните реформи бяха с лошо качество. Е, тези програми трябваше да подобрят конкурентоспособността на гръцката економика, но това не се получи. Освен това, е, координацията между програмите беше лоша. И това естествено също отсвети резултатите. Прескачам голяма част от речта си и стигам до заключенията. Защо? Не бяха по-ясно уточнени компетенциите и нямаше ясни процедури. Това е въпрос към комисията. Комисията каза в момент, че в момента Гърция е все още в криза. Така ли е? Колегата Пирински има думата. Господин Пирински, имате думата. Thank you. Uh, Благодаря. Thank you. Uh, Две минути за два въпроса. Първият въпрос е свързан с нещо, което е включено в доклада, а то е, че комисията е била ръководена чисто политически от Еврогрупата и решенията на същата. Съгласен съм с въпроса на докладчика, се обръщам към палатата. Можем ли да се средочаваме само върху комисията, без да вземем предвид целият процес, който е частично прозрачен, частично хич не, при изготвянето на тези програми и тяхното изпълнение? До каква степен Европейската комисия е приела тези, така да ги наречем, инструкции от Еврогрупата? След това реформата на пазара на труда. Един от въпросите, който е най-спорен, е възстановяването на правото на колективно трудово договаряне. Независимите специалисти казаха, че това, което гърците правят, отговаря на очакванията, но независимо от това имаше едно дълго нежелание да се въведе отново колективното трудово договаряне, което говори за политически уклон. Нещо като фиксация върху бюджетни данъчни мерки под шапката на бюджетните съкръщения, като се игнорира процеса на колективното трудово договаряне, който можеше да смекчи част от социалната цена. Това са въпросите ми. Политическият диктат на Еврогрупата и защо много по-рано не се въведе колективното трудово договаряне. Vorbildlich, Herr Kollege, vorbildlich. Der Kollege Marias, bitte. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω... Благодаря, госпожо председател. За две минути ще се опитам да говоря по тема, която разтърси Европа и последните 7 години продължава да разтриса гърците. Три меморандума се провалиха, 40% от населението е под линията на бедността, безработицата е 26-27%. Надниците паднаха с 40%, също и пенсиите. Хиляди МСП се наложи да затворят. Така наречената програма бе провал целта не бе да се спаси гръцката економика, а както каза господин Дайселбум, идеята беше да се спасят банките. Гръцките, германските, френските банки, които имаха гръцки държавни облигации, трябваше да бъдат спасени, което беше в ущърп на гръцките граждани. Економиката бе разрушена, никой не го интересува. Например, Централната банка, Европейска Централна банка, изключи собствените си облигации, които бяха около 54 милиона като стойност, избягна така наречената подстрижка, да им даде възможност да избегнат най-лошите моменти в кризата. Но след това тези облигации бяха препродадени на по-ниска цена, след това препродадени на 100%. Така че Гърция няма пари, трябва да взима заеми, за да си откупи облигациите. И кредиторите всъщност подложиха, подчиниха страната на волята си. Що с нашата Европейската комисия? Има конфликт на интерес. Тя иска да прилага меморандум, който знае, че е грешен. Самите те казват, че погрешно са си направили сметките. Признаха го, че това е грешната рецепта. Но не признават, че действат от името на кредиторите и не следват европейското законодателство, нарушават правата на гръцките граждани – нарушават всички разпоредби, свързани с правата на човека. Комисията се прави, че не знае какво се случва. Този театър, това шоу трябва да бъде прекратено. Европейски съюз трябва да признае, че носи отговорност, че трябва да бъде платена компенсация за, на гръцкия народ за огромните щети, които той претърпя. De rapporteur zei het ook al, dit is niet zomaar een rapport. Dit is een belangrijk rapport. Ik hoor... Благодаря. Е, това не е какъвто и да е доклад. Това е много важен доклад. Ще има още един допълнителен доклад, съпътстващ този. Аз казах и на координаторите, че ни трябва повече време за тази презентация. Е, всъщност това можеше да е доклад по собствена инициатива. Има колеги от ЕКОН, от АВКО, е, там има колеги, които са също заинтересовани е, за полож... от положението в Гърция. Така че мисля, няма да ни стигне една кратка презентация, ще ни трябва повече време за тази тема. На следващо място. Е, Сметната палата казва, да, ние може да контролираме Европейската централна банка, що се отнася и особено до нейните е, ефективни действия, но Европейската Централна банка не пожела да бъде аудитирана. Комисията бива аудитирана, но другите действащи лица не. Това не може да продължава така. Сега по същество. Има гръцки колеги, те ще говорят повече в подробности, но мен ме интересува какво се случва в комисията при, тези, е, при подобни ситуации. Е, всяка от дирекциите прави каквото сметне за нужно. Сметната палата препоръчва една, един общ подход. При първата под програма добре, това е разбираемо, че подходът е бил недостатъчно обмислен, но след това имаше повече време за следващите програми. Трябва ни повече време да анализираме ситуацията. Да, по принцип ние имаме само 30 минути за една такава презентация, сега заделихме цял час. Не зная дали няма да ни, да ни стигне времето, тъй като качеството на, на аргументите е важно. Колегата Фланаган. Да, от нас зависи качеството на аргументите. Моето предложение е да говорим по този доклад. Въпросът е, че 250 милиарда са се влели от различни фондове в Гърция. То те бяха много важни, те бяха важни да се тормози гръцкото правителство и гръцкия народ. Тези интервенции се оказаха катастрофални за гражданите. Защо не се направи оценка къде отидоха тези пари? В Ирландия ние получихме 67,5 милиарда от тройката. В банките постъпиха почти същите суми. Къде обаче отидоха парите в Гърция? А, къде отиват по принцип тези пари в банки и то много често в европейски банки. Имаше изследване от Германския университет, е, което показва, че 90% от парите отиват в банки в Германия, в Франция, в Ирландия. 5% от парите можеха да бъдат достатъчни за възстановяване на економиката. 10 милиарда отидоха в хазната – на Гърция. И нещата продължават по този начин. Според мен този доклад просто замазва нещата. Няма усилия да се намерят къде отидоха близо 300 милиарда евро. Винаги се аргументира с технически спецификации, но в крайна сметка биват нарушавани правата на обикновените граждани. А сега е един колега, който не е член на нашата комисия, господин Кондес. Благодаря. Ако погледнем този доклад, трябва да кажем, ситуацията е много лоша. Дайслер даже каза, че тези програми са създадени не заради солидарността, а за да и да подкрепят Гърция, а за да решат проблемите на европейските банки и за да спасят европейските банки. Обръщам се към комисията. Е, Оли Рен каза същото през 2014 година. А сега имаме този доклад. Е, той е доста технически, е, но проблемът е всъщност политически и това ясно трябва да се каже. Трябва да кажем на обществото, че този затворен кръг от економия, економии, рецесия, безработица, тези резултати винаги се казва, че са вследствие на лошото управление на, на гръцките правителства. Всъщност, те са последствие на политиката от Европейския съюз. Това са съвсем конкретни неща. Ето, например, вие, колеги от Сметната палата, казвате, че двете първи, първите две програми не са водени били от определена стратегия. Но комисията искаше нещо съвсем конкретно от Гърция, а именно економии, прагатизация, къвкави трудови условия и така нататък. Освен това, казвате, че банковата система в Гърция е получила 45 милиарда за рекапитализация – и то по време, когато имаше планове за опрощаване на дълга и когато се продаваха гръцките дълг, гръцкия дълг на европейските банкове още преди кризата. И отново изподчертавам, вие сте длъжни да кажете истината, длъжни сте пред хората и това не се отнася само за Гърция. Господин Папа Димолис има думата. Благодаря, госпожа председател. Това е специален доклад на Европейската сметна палата. Мисля, че това е нещо положително. В доклада показват грешки и провали в програмите, в начин по който са планираните в прогнозите, в липсата на демократична демократичен контрол и прозрачност, също времено господин Дайселплум заяви, че това е легово негово лично заключение. На жалко обаче, че не го беше казал по-рано, когато имаше значение, чия е тази грешка. Грешките при прогнозите всъщност доведоха до това, че се плати огромна цена. Това не е безсмислен аргумент, така че му обърнете внимание. Човешката цена на тези грешки в прогнозите е огромна – може да се окаже, че Гърция е започнала постепенно да се подобрява. Има някакъв економически растеж, е, малко подобрение в заедостта, реформите напредват и лека по лека е, правителството предоставя социални ваучери и социални помощи. Но проблемите остават и въпросът е към Европейската сметна палата, на която благодаря за работата, между другото. Какво може да се направи, за да се защити работата на Сметната палата от отказа за сътрудничество от страна на ЕЦБ. Какво може да направим ние, какво може да направи комисията, как може да се направи така решението да не се вземат в еврогрупата при закрити врата. Госпожа председател, Присъединете се към нас в това да настоим Европейски парламент да настоява за по-голяма прозрачност и демократичен контрол. Господин Кирка, благодаря. През май 2016 година организирахме с Алде и социалистите от Гърция на събитие, което беше наречено грешен меморандум, грешна комисия, грешно правителство на Сметната палата излиза доклад, който е изключително критичен. Представете си какво се е случило в Гърция през, през междинния период. Съгласно Сметната палата, стратегията за економически растеж на страната, не, ако не може да бъде оценена в началото на програмата, това трябва да стане незабавно. Гърция направи огромни усилия за фискална адаптивност и възстановяването от тези мерки е много трудно, въпреки че вече такът 6 години програми и въпреки това се налагаха корекции, мерки за растеж, говорихме за 3,5% излишък, който спадна на 2% грешките, направени в първата програма, бяха признати, втората също, но сега продължава третата, кога ще се признаят грешките в нея. Има положителни прогнози за растежа. за следващи години. Гърция се развива сравнително добре, но комисията продължава да не поема отговорността си на сериозно трябва да започнем вече да говорим за четвъртата програма, която ще се занимава само с институционални реформи и по-конкретно с структурните реформи в страната. Необходимо е да се реформира държавната администрация там. Благодаря. Благодаря и аз имам няколко въпроса. Аз участвам в групата, работната група за Гърция. Тя работи заедно с ЕКОН. И ние следим какво се случва в, Гърция. Това не е надзор, но искам да задам няколко въпроса по същество. Е, най-напред тези програми са, солида... са израз на солидарност от страна на данакоплаците, на европейските данакоплаци. Освен това, банките също трябва да бъдат спасени, защото в банките има сметки на обикновени хора и те трябва да бъдат спасени. Банките са вените на нашата економика. В банките има сметки на, на хора, които спестяват, спестяват гърци също. Така че имаме нужда от банки, банки, които функционират добре, така че връзката между държавен дълг и банки съществува и, опита... и ние се опитахме да постигнем баланс тук. Сега тези обвинения тук ми липсва обвинението към гръцките правителства, които също допуснаха грешки. Те, грешките бяха, че те не, не приложиха напълно мерките. Има стари грешки, греш, драматични грешки. Те щяха да доведат до катастрофа всяка страна. Така че тонът, който тук цари в момента, не е прав, не е правилен пътят да се запази Гърция в еврото беше според мен прав. Това беше интересен път. Нямахме опит преди, допреди. Аз съм скептичен човек по принцип, но да, да се изхвърли Гърция от еврото, това означаваше да имаме сега много по-големи проблеми, ако го бяхме направили защото последствието за еврозоната ще да бъдат абсолютно непредвидими. Сега към сметната палата. 2009 година не знаехме какво ще се случи. И мисля, че на базата на тази несигурност, в крайна сметка, много малко неща тръгнаха в грешна посока. Много повече можеха да същитите. Сега след време винаги може да се каже какво е било разумно да се направи. Това е винаги така. Сега давам думата на комисията. Благодаря много. Искам да се върна на два, две точки. Първо, е, институционалната рамка, както бе споменато нееднократно, комисията е адресатът на тази проверка на резултатността, но нека да ви припомня, че всички меморандуми на разбирателство са били основани на условия, договорени с всички институции, включително и Международния валутен фонд и гръцките власти. Всичко това проистече от много дълъг процес на вътрешни дискусии. Освен това, Сметната палата не случайно заявява, че е, този начин на работа, макар и не е формален, е бил ефективен. Също време на Сметната палата е, предлага да се формализират тези преговори. Приложили сме това. Правим всичко възможно в преговорите, но е, може би, но трябва да разберете, че не можем да принудим другите институции да, раз, да изберат и да приемат този тип начин на действие, защото тези неща се договарят от всички участници. И сега, за програмата за стабилизиране, а, има ли подобрение? Да, а, е, новата програма е крачка напред. Имаме нова правна рамка, подобрили сме прозрачността и демократичния контрол. А, имаме по-задълбочен диалог с Европейския парламент и освен това е важно да се има предвид, че има хармонизиране на целите. Обръща се по-добро внимание на социалното сближаване, економическия растеж и заедостта. Това трябва да се подчерта. Къде се намираме сега? Започна третия преглед и колегата е в Гърция. Тази настоящата програма ще приключи по някакво време следващата година и ще обсъдим мерките за след нея. След това, госпожа председател, вие споменахте работната група за финансова помощ. Ще продължим да работим заедно, да информираме парламента за последните развития. И моя колега, който е ръководител на мисията в Гърция, ще ви информира. Gracias, eh, благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. По някои повдигнатите въпроси. Първо е в групата. В доклада за са разяснени отношенията между комисията и еврогрупата. При всички положения виждаме, че еврогрупата е извън сферата на нашето нашите усилия по аудитиране. Ние не можем да аудитираме политически решения. Що се от... Тоест самия факт, че се предоставя помощ на дадена страна. Също така не сме анализирали бъдещето какво би било бъдещето на Гърция, ако не й беше предоставена тази помощ? Тоест, дали щеше да фалира тази страна? Не сме аудитирали гръцкото правителство. Отговорността за приложение на мерките, по които се ангажира връзката председателство, като част от програмата, падат върху плещите именно на гръцкото правителство. Има някои въпроси за начина по който се прилагат средствата. Всъщност не се финансират конкретни програми, а се допълват финансовите способности на гръцкото правителство. Тоест, ние излизаме със становище за това как може да се изчисли недостига при финансирането на определени програми. Това става чрез уточняване а, с правителството и включва също и пазарната рекапитализация. Беше зададен и друг важен въпрос за Европейската Централна банка. Вече казах, че има два доклада. по които работата на Сметната палата с Централната банка е била затруднена. Има две основни теми тук. Първо, мандатът ни е ограничен. Покрива само оперативната ефективност. Това е в договорите и това е мандата ни. След това достъпът до информация. Това също е проблем. Опитваме се да подобрим отношенията си с Европейската Централна банка, да постигнем меморандум за разбирателство. вие парламентът законодателите и комисията, която е отговоря за законодателната инициатива, могли, бихте могли да преследвате нашия мандат. Сметната палата е европейска институция. Има правомощия да аудитира. Можем да обмислим и други мерки. На този етап обаче не разполагаме с нищо особено. До господин Та. Благодаря. Всичко най-важно бе казано. крайна сметка целим да приключим в 3.30. Това е голяма тема. Ако сме изправени през ходна ситуация в бъдеще, може би ще трябва да обсъдим нещата добре. Тук един въпрос ви остава без отговор. Всички цели на програмата не бяха изпълнени. Няма истински економически ръст, няма истинска устойчивост. Трябва да видим защо. Какви условия допринасят за това? Европейската централна банка може би щеше да е добре да е по-активна. Много неща бяха казани днес. Сметната палата е свършила добра работа и ще продължим с дебатите. Благодаря. През февруари е, ще, през зелената седмица ще отидем отново в Гърция. Ще посетим 180 проекта, поне някои от тях. Някои от тях е, ще посетим проекти, които се финансират от Фонда за миграция. Благодаря ви. Сега тук ще продължи тристранната среща по бюджета, а сега закривам заседанието.